с правило 69c, параграф 2, членове или политически групи, достигнали поне средният прак, могат да поискат в писмен вид до утре, че 4 април 24 часа решението да влезе в сила, решението за преговорите да се подложи на гласуване. Ако няма искане за гласуване в парламента за решението за започване на преговори, комисиите могат да за